One minute. Otwieram nasze wyjątkowe posiedzenie komisji. Уважаеми членове на комисията, искам да открия заседанието. Заседание е от тип, който провеждаме веднъж на 5 години. Нека кажа на всички добре дошли. И най-вече да кажа добре дошли на господин Холган – Искам да го приветствам от името на всички членове на Комисията по селско стопанство. Няма никакво съмнение, че днешното заседание е много важно за комисията. Ние се надяваме, че то ще постави началото и на едно ползотворно затрудничество така че да имаме добре развито и добре защитено и устойчиво европейско земеделие. Още веднъж добре дошли! Обръщам се и към нашите гости, към представителите на Европейската комисия, включително и господин Плеба от Генерална дирекция Земеделие. Може би трябва да кажа няколко думи за нашия кандидат. Господин Хълган завършва университетското си образование в Корк, след което управлява собствената си ферма. Малко по-късно започва като собственик на фирма в сферата недвижими имоти. По-късно е избран в градския съвет на Килкени. Така той започва да трупа политическия си опит. Първо работи на местно ниво, след това става сенатор в Ирландския парламент където всъщност и продължава. Започва там 1987 година. 2011 до 2014 година той е ирландски министр за околната среда и местното самоуправление. Както знаете, ние имаме процедура за одобряване на членовете на новата комисия. Това отговаря на процедурата по приложение 16. Парламентът прави оценка на кандидат-комисарите възоснова на тяхната европейска ангажираност и лична независимост. Ние оценяваме и познанията на кандидат-комисаря в техния ресор – може би трябва да ви напомня, че преди изслушването господин Хълган даде своите писмени отговори на поставените му въпроси. Те бяха раздадени на депутатите на всички официални езици. По отношение на структурата на дебата, Нека обясня, че кандидат-комисарят ще бъде приканен да се изкаже в рамките на 15 минути. На края на заседанието ни той ще разполага с 5 минути и за заключителни думи. След въведението му сме предвидили време за 45 въпроса от членовете на комисията като тук са предвидени по 3 минути за всеки, една минута за въпроса и две минути за отговора на господин Холган. Може би трябва да подчертая, че е изключително важно да се съобразявате с даденото ви време, за да работим ефикасно. Призовавам и вас, и кандидат-комисаря да се съобразява с времевата рамка. Предвиден е толеранс от 5 секунди за евродепутатите и 10 секунди за кандидат-комисаря. Но след като и това време се изчерпи, микрофонът на оратора ще бъде изключен като на екраните си вие ще видите звездичка, която обозначава изчерпването на времето. Всичко това е необходимо, за да може всички записали се да зададат своя въпрос до края на заседанието. Също така трябва да ви кажа, че е осигурен превод на 24 езика, включително и ирландски. Следователно всички оратори могат да използват родния си език. Ще ви напомня обаче, че след като имаме превод, не бива да говорите твърде бързо. Освен това, заседанието ни се излъчва по интернет. То може да се проследи на веб страницата на Европейския парламент – по-късно може да гледате и записа. Освен това сме и в Твитър. Но сега нека преминем нататък. Както казах и по-рано, ще дам думата на нашия кандидат-комисар, господин Холган. Разполагате с 15 минути. Заповядайте.